Господин Бари Мадленър предостави своята оставка с, в сила от 20 септември 2012 година съгласно член 4 алинея 1 на правилника. Това място се освобождава от съответната дата. Съответните нидерландски власти ме уведомиха, че госпожа Патриция Вандер Камен ще замести господин Ба, Бари Медленер. Добре е дошла на госпожа Патриция Вандер Камерън от съгласно член 3 нея 2 от правилника тя може да се ползва всички права, проистичащи от член, членството и в Европейския парламент. Тя е обявила в писмен вид, че не заема някаква длъжност, която да не е в унисон с дейностите, с които ще се занимава тук.